Wir versuchen mal einen Text, Test. Ще се опитаме да се чуем. Разбирате ли ме? Разбирате ли ме на всички е, работни езици? Госпожи и господа, е, които слушат испанския превод, е, разчувате ли ме на английски, френски, немски, всичко наред ли е? Всичко функционира вече, да. Добре, опитваме още веднъж. Много сърдечно поздравявам министъра на Испания, госпожа Кристина Гармендия, министъра на науката и иновациите, която представлява председателството на съвета. Много се радваме, госпожо министър, да ви предоставим микрофона и с интерес очакваме вашето изказване. Благодаря ви много, господин председател Рой. Е, дами и господа депутати, представители на комисия ИТРЕ, за мен е удоволствие и чест да ви представя целите и приоритетите на Министерството за иновациите за първия семестър на 2010 година. А, ние сме, се намираме в исторически момент, тъй като Лисабонския договор влезе в сила на 1 декември 2010 година и очакваме в най-скоро време а, формирането на новата комисия. Ние ще трябва да приключиме проекта, който започна през 2000-та година, т.е. Лисабонската стра... стратегия. Целта е през 2010 година Европа да се превърне в общество на познанието и новаторското. новаторството. Изправени сме пред много предизвикателства даваме тласък на цялата наука в е, дадена насока, но сега преминаваме към един нов етап на стратегията Лисабонската стратегия до 2020 година на фона на най-сериозната финансова криза, която е преживявала Европа през последните десетки години. Така че нашата пътна карта трябва да бъде реалистична. Също обаче ние не можем да се откажем от онези цели, които сме се поставили. Тези предизвикателства са толкова значими, че когато представи приоритетите на комисията, господин Баросо каза, че Европа трябва да, да навлезе в нов етап на развитие за да се превърне наистина в е, Европа на познанията и новаторството. Е, за пръв път се създава портфел, който да включва научните изследвания, новаторството и е, стратегиите за бъдещето. Става дума наистина за едни стратегически цели и приоритети за Европа. Ако различните дейности не са взаимосвързани. Ако Европа не направи крачка напред в научните изследвания, тя ще отбележи закъснение спрямо останалия свят. Миналата година бе публикувано едно изследване в което се казва, че през 2025 година Европа ще представлява едва 6% от световното население, като населението ще бъде все по-възрастно и по-възрастно. От друга страна, ние сме в конкуренция с бързо развиващи се економики, като Китай, Индия и ако не вземем съответните мерки, през 2025 година науката ще се развива извън страните, които до сега бяха смятани за люлката на научната мисъл. Само Китай и Индия ще е, удвоят обхвата на научните си изследвания и съответно Европа ще загуби своето място в международен план. Както казах още веднъж, Европа може да продължи да заема свое, мястото, което и се полага, само ако а, а, направи решителни крачки напред. Но за това трябва да бъдем едини от самото, от а, създаването на Европейския съюз. А, сме свидетели на много развития, включително 500, 000, 500 милиона граждани от 27 страни, които се радват на свобода, на движение. Тук в момента се опитваме да създадем едно ново пространство, така нареченото пето пространство, пространството на научните изследвания, науката, пространство, в което идеите и е, новаторството ще се развиват е, свободно в взаимосвързани отношения. Е, Испания заедно с Белгия и Унгария, тройката, е, ще, ще продължи е направеното от предишното председателство. Нашите приоритети се, е, са следните. Интегриране, развитие и включване. Когато говорим за интегриране, имаме предвид интегриране на политиките за новаторство и развитие във всички други европейски политики. Европа трябва да бъде едно единно, единно пространство, в което не трябва да се създават нови бюрократични институции или органи, а да се улесни движението, обмена на идеите, да има по-добро управление и да се работи по пет нови инициативи, като, например, се подобрат условията за работа на научните работници, на академичните среди. Европа ще бъде по-интегрирана чрез е, различни форуми, по, в, в, в в които ще, ще бъдат взети решения за премахване на всякакви препятствия а, пред това пето пространство. Целта е да се създаде една много солидна мрежа а, е, като тази на Есфри и е, по-голямата тежест, която ще получи Европейския съвет по наука и изследвания. Целта обаче е да има по-голяма синергия, по-голямо взаимодействие е, между е, самите изследвания и различните теми и проблеми, залегнали в Европейския план за развитие. Съседание, министерските се... в момента Испания подготвя нова стратегия за развитие и научни изследвания, в които се настоява на пет основни ключови елемен... елементи. Обще... Обществените поръчки ще бъдат двигателя на този нов план – като разбира се научните работници и академичните среди трябва да бъдат в центъра на, нашо, на нашето внимание. би трябвало да се отдаде много по-голямо значение на работата на Европейския институт по новаторство и на така наречените европейски модули или центрове, масиви за интегрирани изследвания. Както казах, това пето пространство или тази пета свобода трябва да бъде в центъра на всички наши политики. Стратегия 2020 трябва да, да включва всички цели, които са били залегнали в първата част, в първата фаза на, Лисабонск, на Лисабонския Лисабонската стратегия, като обаче се опреме и на натрупания опит. Сега минаваме към втората ост и втората, втората насока. Става дума за участието на всички. Каква? Но, но науката трябва да ни, да ни позволи позволи да се справиме с предизвикателствата, пред които сме изправени и по-специално в този момент економическия растеж и осигуряване на по-голяма заетост. Европейските програми за наука и иноваторство трябва да отговарят на и да намерят решения на социалните предизвикателства и економическите предизвикателства, пред които сме е, изправени, включително и екологическите проблеми, застаряването на населението, конкуренцията в международен план петата свобода не, няма да може да бъде укрепена без да се намерят конкретни и ефективни отговори на тези проблеми. Е, смятаме да улестиме достъп до, кадро, до рамковите програми, за да могат малките и средни предприятия да работят в по-добри условия. Бихме искали да намериме и начини е, да включиме малките и средни предприятия в научните изследвания, новаторските стратегии, защото те са гръбначния стълб на европейската економика. трябва да създадем е, по-добри условия за създаване на нови малки технологични предприятия и да създадем условията, условия за малките и средни предприятия да инвестират повече в нови чисти технологии. Е, всичко това може да стане в рамките на публично е, частното партньорство, което, да, което може да работи върху специални а, програми за, примерно, устойчиво строителство, устойчиво а, раз, развитие на науката и така нататък. Испанското председателство работи по, два, по две законодателства в тази насока, които ще бъдат приети в рамките на процедурата за съвместно взимане на решения. Европейските граждани, както и гражданите на а, извън Европейския съюз, страдат от това, че науката и иноваторни не са достъпни. Нашата цел е да предприемеме специални инициативи, за да позволиме на страните, които нямат достъп или чието достъп до науката и научните постижения е ограничен, да получат подобен достъп, да предприемеме мерки за трансфер на знание, на ноу-хау към страните, които имат нужда от това. Става дума включително и за технологии, свързани с производство на лекарства, технологии, включително и дигитални технологии към страните, които са най-нуждаещи През април ще се проведе конференция на тази тема, чието заключения ще бъдат обсъдени през месец май. Един друг проблем, по който трябва да работим, това е неравноправието между мъже и жени. Макар и в академичните среди жените да са мнозинство. Те заемат едва 18% от високопоставените е, места и постове. Дами и господа, депутати, нашата проп програма ще трябва да се промени в хода на действие. Е, някои срокове вече изтичат. Е, отбелязваме известно закъснение поради факта, че новата комисия все още не функционира, но очакваме и конкретни предложения от ваша страна. Бихме искали да създадеме по-добри условия за работа на научните работници, които работят особено в областта на високите технологии. Бихме искали тази политика да се пише във всичките политики на Европейския съюз и е, научните постижения да станат достъпни на всички онези, на които те биха били полезни. Благодаря ви предварително за вашата подкрепа към Испанското председателство. Сторен. Благодаря ви, госпожо министър. Благодарим за експозето ви. А сега ще дадем думата на колегите, които желаят да зададат въпроси. Те са много наброй. Списъкът е много дълъг. Затова ще ви помоля да се ограничите във времето, задавайки въпросите си. Една-две минути най-много, за да можем да чуем всички. Колегата Кастио има думата. Благодаря ви, господин председател, госпожо министър. Добре дошли в е, комисията. Ни поздравявам ви от името на моята политическа група. Благодаря ви за представенето на приоритетите на Испанското председателство в областта на науката, изследванията и иновациите. Всички ние сме наясно с огромното значение на научните изследвания и иновациите за бъдещото развитие на Европа. Да, трябва да насърчим научно-изследователската и развойната дейност, но ние трябва да придвижим напред и всичко останало, което за момента очевидно ни създава проблеми в рамките на рамковата програма не бива да забравяме, че е, съществуват е, всевъзможни начини за финансиране а, множество инструменти за финансиране, които създават и проблеми на малките и средните предприятия, които а, понякога ги обезверяват, отчаиват. А, много често се казва, че е най-добре да се създаде а, фонд за инвестиции в областта на иновациите. Да, шестата, седмата програма са положителни, но независимо от това, непрекъснато установяваме, че има много празноти и недостатъци и не сме в състояние да се похвалим с едно истинско безпрепятствено развитие на научните изследвания. Така че, що се отнася до малките и средните предприятия, до техните възможности е, за финансиране, мисля, че се налага известно упростяване, за да могат е, да се преодолеят и трудностите пред тях – Госпожа Мадуере. Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, от името на моята политическа група аз също бих желала да ви поздравя. Много се радвам, че сте тук в Комисията по промишленост, наука, изследвания, енергетика. Ясно ми е колко амбициозна е програмата, която е, предстои да изпълни Испанското председателство. Ние тук в комисията сме на мнение, че са необходими нови иновативни идеи в е, редица сфери. Ще се присъединя към въпроса, който моята колежка преди това ви зададе. Как гледате на връзката между научни изследвания, между наука, изследователска дейност и бизнес. Вие сте е, била предприемач, бил, работили сте и в изследователската е, сфера, така че бихте могли и отличен опит е, да предложите различни мерки за инициативи, е, които да свържат по-тясно обучението, образованието, научно-изследователската, развойната дейност и бизнеса. Вие представихте вашите идеи и в тази връзка ще ви задам следния въпрос. Какво предвижда да направи председателството, за да интензивира диалога между висшите учебни заведения, между бизнеса, предприемачите. и научно-изследователските центрове. И още нещо, госпожо министър. Развитието на ера е централен акцент в е, този ресор. Вие казахте, че е необходимо е, да се създаде е, една по-добра база за създаването на европейското е, космическо пространство и би трябвало да се работи в различни отрасли, в различни сектори, да се объединят усилията. Така че е, и по отношение на мобилността ви питам какви мерки предвиждате, така че да се преодолеят е, съществуващите в момента бариери. Добро утро, благодаря господин председател. Добро утро, госпожо министър. Позволете да ви приветствам с добре дошли от името на Зелените. Естествено, вашата реч е, бе блестяща, но искам да ви припомня, че вашето министерство ограничи средствата за изследвания. Не искам да бъда невъзпитан тук, но го споменавам. Вие казахте, че не е само важно да се мисли за обемите и процентите в е, изследователската работа, но и ефективността. По тази причина, моята група би искала да разбере какви критерии ще се използват за измерване на ефикасността и ефективността, до каква степен се осъществява трансфер на знания, как да измерваме това и имате ли конкретни предложения в тази посока. И освен това, позволете една скромно предложение – което може да бъде прието и от съвета, и от тази комисия може би може да се разработи един инструментариум, който да се използва за разпространение на знанията. Като имаме предвид, че повечето изследователи биват обучавани от е, преподаватели, университетски преподаватели, би трябвало да се направи оценка и на способността на тези преподаватели да предават знания. В повечето европейски страни това не е предвидено като критерии за израстване в кариерата на преподавателски състав в университетите. Ангелика Ниблер, благодаря господин председател, госпожо министър, поздравявам ви, радвам се, че сте тук. Интеграцията на изследователската общност е основен, централен въпрос. Какво предвиждате за насърчаване на научните изследвания, като имам предвид най-вече програмите RST, ЕСТ. Всичко това е много важно, за да може да се финансира по ефективно изследователската дейност. През 2008 година изследователският е, съвет, е, съветът по научни изследвания започна официално своята работа. Междувременно вече е, от юни миналата година разполагаме с един доклад за работата на този съвет. В този доклад е, са написани много положителни и похвални неща. Става ясно, че това е една много успешна инициатива. Е, и положителният ефект се чувства навсякъде на европейско равнище и в отделните държави членки. Но в доклада същевременно се посочва, че съществуват и множество недостатъци, слабости по отношение най-вече на менеджмента и би трябвало да мислим за организационното развитие, за администрирането. Така че ще ви помоля да обърнете внимание на всички тези слабости, които се посочват в доклада и въпросът ми към вас е какво е, смятате, най-вероятно вие познавате този доклад, е, какво смятате в най-кратко време да е, предприемете, за да се подобри положението? Благодаря, господин председател, госпожо министър. Благодаря, че дойдохте в нашата комисия тази сутрин. Смятам, че е изключително важно да изслушаме мнението ви в началото на Испанското председателство. Предвид числата, които споменахте, си давам сметка, че имате предвид а, глобалните тенденции за 2020. Отчитате това Споменахте и неумението на нашите изследователи да се конкурират с страните от Бразилия, Китай и Индия. Споменахте и други важни теми. Казахте, че Европа има много разнообразна изследователска среда и се е, опитваме да открием общото, за да дадем тласък на изследователската работа. В момента това, което преобладава в Европа в областта на иновациите и изследователската политика, не се изчерпва само с многообразието, по-скоро Става дума за 29 действия, две политики, различни приоритетни области. Госпожа Ниблер спомена сложността, госпожа Де Кастио говори за сложността на финансирането. Разбира се, това е важно но това, което мен ме притеснява е, че ние като че ли се съсредоточаваме върху правилата и процедурите, направим оценка на крайния резултат от изследователската работа. Шведското председателство публикува един доклад, наречен Европейския рай. В този доклад се отправят критики и се описват основните проблеми в следователската дейност в Европа. В доклада се твърди, че а, 2000 европейски университета да, издават а, докторати а в Китай те са много повече. И вместо да се отпускат субсидии за селското стопанство, което изглежда основна грижа в Европа, би трябвало да се прехвърлим към субсидиране на изследователската дейност. Ако искаме да обединим това, тази многообразна изследователска среда, какво ще направим, какво ще направи Испанското председателство, а, за да има някаква еднородност, хомогенност, за да има високи постижения, трябва да има целеви субсидии за изследователска работа и конкурентоспособност. Какъв ще бъде вашият избор? О, Кавалио. Госпожа Кавалио. Господин председател, госпожо министър, добре дошли. Едно от големите предизвикателства пред Европа е европейското изследователско пространство. Вие самата го подчертахте. Важна роля ще играят инфраструктурата, мобилността. Да, някои неща сме постигнали вече, но същевременно в Еранет се забелязват множество проблеми, най-вече свързани с прекомерните бюрократични трудности. Какво смятате да направите, естествено, в взаимодействие с комисията? Европейският изследователски център ще се превърне ли в паневропейски център за програми, които се е, финансират и е, на европейско равнище, но и от национални източници. Изграждането и консолидирането на европейското научно-изследователско пространство ще бъде от голяма полза. Какво мислите вие, госпожо министър? Благодаря ви. Сега е, ще дадем възможност на госпожа е, Кармендия да отговори на зададените вече въпроси. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да групирам отделните въпроси по теми. Що се отнася до упростяването на процедурите. Естествено, това е от основно значение и това е наша задача. Ние ще работиме за тази цел в сътрудничество с парламента и комисията. Включително ще търсим и сътрудничеството на съвета, на сметната палата. Но Важното е да се вземат правилните е, решения, да се, да се унищожат и ликвидират всички бюрократични спънки, които съществуват. Знаеме, че в момента сме свидетели на една липса на доверие от страна на предприятията, включително защото просто Европа се счита за една сложна, тромава, бюрократична машина. Целта е, значи, да премахнеме тези е, прагове на бюрократичност. Всички от тези прагове на бюрократичност, които могат да бъдат премахнати, трябва да бъдат премахнати. След това е важно да насочваме правилно инструментариума, с който разполагаме. Знаем, че Знаем, че всички са ентусиасти, когато се създаде нова програма, организират се търгове, има така въодушевление, но след това трябва да се структурира изпълнението на тази програма. Тоест, да, да направиме преглед на раз... инструментариума, с който разполагаме, да използваме колкото се може по-ефективно този инструментариум, за да избегнем създаването на допълнителни, на дублиращи се структури. Самата аз наистина имам опит в фундаменталните изследвания. Също времено съм работила и по проекти за а, пилотни малки, средни предприятия. Но още веднъж повтарям, важното. Важното е да организираме няколко много мощни инициативи, които да мобилизират малките и средни предприятия, без които растежа и напредъка на Европа е немислим. Бихме искали по време на Испанското председателство малките и средни предприятия да участват по конкретно и по-активно в рамковите програми и в конкретните проекти, за да могат те да намерят своя своя път и същевременно да се възползват от опростяването на процедурите. Що се отнася до европейското пространство за наука и научни изследвания, трябва а, да обърнем гръб на така наречените традиционни формати. Политиката са наука, научни изследвания, развойна дейност, трябва да бъде в центъра на всички политики. Не, това не зависи само от а, министерств, министерствата на науките и образованията в Европа. По време на съвета през май ще обсъдиме този проблем и ще ще е, се опитаме да намерим формат, при който министрите на новаторството, на науката, на образованието ще могат да участват в други е, съвети на министрите, за да има синергия в е, политиките, като например съветите на министрите по заетостта. Министрите за заетостта трябва да разберат, че трябва да се предприемат съответни мерки за улесняване на мобилността, мобилността на научните работници в Европа, в единното пространство. По какъв начин а, а, да улесниме дост, достъпа до а, широка информация, до а, системите за социално осигуряване, медицинско осигуряване в рамките на тази мобилност. Така че на научните среди трябва същевременно, разбира се, да, да, да знаят, да осъзнават своите отговорности, но да са запознати и със своите права. По този начин ще се усъвършенства професионалния профил на а, научните работници, от които Европа има нужда. Що се отнася до моя личен опит е, за взаимоотношенията между науката и новаторството, от две години Министерството, което ръководя. преди две години Министерството, което ръководя, създаде работна група за наука и иноваторство, която е, работи активно по различни настоки. Целта е да има един общ форум на обменни на идеи, на опит като се създадат допълнителни мостове между а, университетите и а, трудовия пазар, предприятията. като се създаде един модул, в който да се включат всички от тези фактори, които могат да дадат пласък на европейската наука. В всичко това при едно разширено партньорство между е, държавния и частния сектор. Университетите трябва да имат по-добри връзки помежду си, да се улесни комуникацията между университетите. Това в Испания вече сме постигнали известни успехи, това трябва да стане в цяла Европа, да има по-тесни връзки между частния, научния сектор, частния сектор и, а, държав... и държавните институции, просто да това да се превърне в една верига а, като на различните етапи, на, в различните брънки на тази верига се добавя допълнителна добавена стойност. Що се отнася до въпроса на господин Хокера, Да, прав сте ние. До сега е, проценти бяха налагани само в Що се отнася до процентите, които се отпускат за развитието, мисля, че е, въпреки трудностите, с които се сблъскваме от 2000-та година, не сам сме отбелязали известен напредък. Е, сега обаче трябва да докажем, че инвестициите, които сме направили, са, рен... а, са рентабилни от социална, научна гледна точка. Да определим така, пар, так, такива параметри, че ръководителите на, на предприятията да осъзнаят необходимостта и преимуществото проистичащо от инвестициите, които са направили. Трябва да убедиме и общественото мнение в това. Но в програмите за обучение на на учените, на студентите, тези елементи, тези аспекти трябва да присъстват още от самото начало. Е, трябва да работиме и повече за конкурентноспособността на европейската наука и е, европейските научни изследвания е, и да има синергия между е, новаторство и и а, отлични резултати. Само, само тогава Европа ще застане на чело. Разбира се, различните цели разполагат с различни инструментариум. Знаете, че бе създадена европейска инициатива така наречения консултативен, е, консултативен съвет по наука. От две години водиме много сериозен диалог с този съвет и агенцията, за да могат за да може та, синергията между тези две институции да се превърне в платформа за постигане на отлични резултати в Европа. Имаме отлични е, резултати на в Испания, благодарение на средствата от е, ФЕДЕР, като по този начин се е, насърчава развитието на най-малко развитите или най-уязвимите региони. Там се регионите, които могат да ползват средства по от фондовете за кохезия, от фондовете за сближаване, създават съответни а, органи и а, а, структури за научни изследвания, що се отнася до сътрудничеството между частния и държавен сектор. В момента сме свидетели на а, економическа криза, преживяваме последиците на, ед, на най-тежката економическа криза и сега е момента, смятаме ние, считаме ние, да докажеме какви резултати би могла, как, какви, по, по какъв начин можем да се възползваме от научните изследвания, от научните постижения в дългосрочен, но също така и в краткосрочен план. Сега е момента да докажеме какви, какво науката може да донесе на, на економиката, На 8 февруари в Сан Себастиан ще се, със... ще се състои не... заседание на неформалния съвет по въпросите на науката и економическото развитие. Трябва да да, из, да измислим и, и мото, и девиз, науката и а, новаторството а, днес тук за нас. Тоест, да, да докажем и да покажем по какъв начин науката може да ни помогне да се, справим, да се справим с днешните предизвикателства. Сега вече сме изправени пред голям проблем по отношение на времето. Само една минута имате, за да чуем всички. Госпожа Готиерес. Благодаря, господин председател. Много благодаря на госпожа министъра. Радвам се, че тя е тук сред нас, че е толкова убедена, уверена в успеха и че е, е готова да работи толкова активно. Първи въпрос. Липсата на достатъчно мобилност е огромен проблем за е, работещите в сферата на научните изследвания. Наистина това е голямо затруднение. Мобилността не винаги е от полза, поне в тази несъвършена е, форма и за образованието за университетите. Какво можем да направим, за да а, насърчим и мобилността и връзката между научни изследвания и образование и университети. Така че още от самото начало студентите да започнат да работят в сферата на развойната дейност, да разработват някакви проекти във връзка с данни предприятия моята първа мисъл са стипендиите. Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Много сърдечно ви поздравявам, госпожо министър. Радвам се, че изслушах е, вашите обяснения и вече съм убеден, че в Испания вашето министерство и този ресурс се намира в добри ръце. Въпросът ми към вас е следният. Той е свързан с факта, че в отделните държави членки се отделят е, различни е, е, средства за научно-изследователска и развойна дейност. В, Чехия само, в Словакия само 2%, в други страни повече или по-малко. Какво мислите? Госпожо министър, много високо ценя готовността на Испанското председателство да се заеме с толкова много е, важни въпроси. От една страна вие говорите за отлични постижения, от друга страна говорите за кохезия. Да, в е, Холандия ние забелязваме че по този начин, чрез кохезията и отличните постижения и връзката между тях, ние постигнахме все пак много по-добри резултати в някои от най-изостаналите райони на страната. Но, що се отнася до финансирането, трябва да се вземат много важни решения. И още един въпрос съвместните, общите технологични инициативи, програмите е, би трябвало да се контролират. Е, поне това е моето впечатление. Естествено, че става дума и за е, познания, за трансфер на знания, особено от гледна точка на малките и средните предприятия. Това е важно. Благодаря, господин председател, казва господин Соса Вагнер. Приветствам госпожа министъра на Испания. Хареса ми това, което чух. Какво самите учени и изследователи смятат, че е положително? Положително за тях е това, че те могат спокойно да работят, че имат добри условия за работа, но са недоволни от това, че има твърде много бюрократични спънки и че много-много се говори, а пък е, по-малко се върши. Резултатите са по-скромни. Е, те желаят е, повече реални резултати. В тяхна полза желая ви успех. Госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Добре дошли, госпожо министър. Много се радвам, че имахме възможност да ви чуем е, и да разговаряме сега с е, вас в нашата комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Една част от е, това, което чух, много ми хареса. Имам един въпрос. Какво ще направи Европейският съюз, ако действително желае да стане най-доброто общество, основаващо се на знание. В рамките на Лисабон ние говорим за много неща, най-вече за заетост, за нови работни места и за растеж, но по-малко за изследвания и за иновации усилията за мобилност, за повече мобилност през последните години бяха много интензивни, но очевидно все още не сме направили достатъчно, защото наред с нарастващата, макар и бавно мобилност, нарастват и трудностите, проблемите за хората, които желаят да работят в друга страна, особено за младите изследователи е, е по-трудно да посетят и да поработят по-дълго време в страна с утвърдени изследователски е, с утвърден изследователски опит. Какво ще направите в това отношение? Благодаря ви. А сега, госпожо министър, ще се опитате ли за 10 минути да отговорите на въпросите? Ще се постарая, господин председател. Госпожа Готиерес отправи едно предложение, искам да го коментирам. Намирам тази идея за интересна. Тя говори за това как бихме могли да се справим с обучението и подготовката в деловите среди ще се справим с това така, както се справихме с мобилността в изследователската дейност и социалната сигурност в съвета по социални въпроси в заседанията на съвета трябва да говорим за този триъгълник на знанията. Трябва да участват академичните среди, министерствата, научно-изследователските институти. На нас ни е нужно да бъдат донесени предложения на министерските заседания, на официалните заседания на съвета. Трябва да говорим за потребността от действия и да работим заедно. Що се отнася до различните проценти от БВП, които се вливат в научно-развойна дейност, най-убедителни можем да бъдем, ако кажем, че има много висока възвръщаемост, когато се инвестира в научно-развойна дейност. В Испания ние вече работим по този въпрос и в момента берем плодовете от нашите усилия. Доказахме и че ако малките и средни предприятия инвестират в изследователска дейност, то производителността се увеличава с 16% и износа с 18%. Създават се повече работни места, има по-голяма устойчивост на тези работни места и тези МСП-та имат по-големи шансове да оцелеят има инвестиции в фундаментални изследвания и нецеливи изследвания обаче. И за да стане това, трябва да има разпространение на постигнатите резултати, за да се докаже, че наистина има полза. трябва да се натрупа една критична маса. Европа е много важна. Важно е да има този съюз на държавите членки. Трябва да се обединим, да застанем зад идеята за високи постижения в знанието, без да има някакво разединение по секторен признак. Мисля, че ако можем това да го докажем на научените работници, ще се умеем да убедим и нашите финансови министерства, и министрите, и целите правителства, че трябва да се инвестира и трябва да се а, разпределят целево средства за това. Що се отнася по въпроса за упростяването? на процедурите. Естествено, Испания а, застава зад идеята за региони на познанието. Това е неделима част от държавното управление. Ние работим с регионите. Европейската наука не се изчерпва с използване на наличните ресурси. Това означава националните регионалните политики в Европа да са съгласувани с политиката на Европейския съюз. Е, необходимо е да има така наречените огледални програми. Е, европейските програми трябва да са отражение на националните а, е, програми. И затова толкова важно роля може да изиграе този Европейски фонд, който да насърчава регионалното единство и сближаване. Що се отнася до израстването в кариерата на изследователите, тук преминаваме към въпроса за социалните права. И научната кариера трябва да бъде нещо, което е достойно за уважение. И хората да смятат, че това е всъщност призвание когато младите хора започнат да се чудят какви да станат, като пораснат, с какво искат да се занимават в живота, те трябва да желаят да станат а, изследователи и учени, а, трябва тяхната кариера да се гради възоснова на постигнати резултати и постижения в европейската економика, европейското общество. А, в Испания сме постигнали известна балансираност в това отношение и с радост ще споделим това, което сме постигнали. А, при даването на повече права на а, учените постигна добри резултати в Испания. Тук говоря за социални права, за сигурност. също така преминаваме към една формула на стипендия плюс. Не само да се отпускат стипендии, но да има и добавки към тях. За да сме сигурни, че след като тази стипендия бъде изразходвана, този учен ще получи и договор за работа. Естествено, бихме споделили своя опит и политиката на испанското правителство по защитата на правата на изследователите. Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря ви за всичко това, което ни казахте относно програмата на Испанското председателство, за това, че отговорихте на въпросите. И аз съм уверен, че това не е последната ни среща е, за следващите месеци с вас. Сигурен съм, че ще се срещаме и по-често, за да обсъждаме проблемите. В началото на нашата среща имаше технически проблеми, за които се извинявам още веднъж. Но ние всички ви благодарим за срещата и ви желаем успех.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 Herzlichen Dank. Wir können weitermachen, wenn Sie einverstanden sind. Punkt 21, zwischen Hochschulen. Е, колеги, продължаваме с точка 21 от дневния ред. Става дума за диалога между университети и бизнес, ново партньорство за модернизиране на университетите в Европа. И тъй като вече се позабавихме, трябва да работим много, много експедитивно. Много ви моля, е, да спазим е, графика, защото по обяд имаме и други срещи. Страхувам се, че няма да можем да удължаваме госпожа Мадиера. Мадорел, извинете. Е, благодаря ви, господин председател. Вие обявихте вече темата, ще говорим съвсем накратко. Какво искаме да подчертаем? Първо, Форумът е, на университетите в Европейския съюз, е, е, той е форум на университети и бизнес, би желал да постигне по-голям интензитет в отношенията между научни изследвания, иновации и естествено бизнес. Предприятията, университетите е, би трябвало да работят е, в тясно сътрудничество, за да има по-ефективни научни изследвания, за да имаме реални иновации. Като взаимоотношенията би трябвало да протичат е, двупосочно. Трябва да се залага както на търсенето, така и на предлагането. Говоря за университетите и за изследователските центрове и институти. Не става дума за това да превърнем университетите в е, бизнес центрове или в предприятия. Не, но става дума за това те да имат една е, насоченост към реалния бизнес, към предприемачеството, за да отговарят и на е, потребностите на економиката, на пазара. Именно за това става дума в е, предложението на комисията. Е, и предлагаме някои подобрения. Що се отнася до търсенето, е, ние смятаме, че то трябва да се базира на една по-точна диагноза на потребностите на предприятията. Какви са задачите на висшите учебни заведения в рамките на обучението, на образованието, което предлагат. Става дума най-вече за връзката с пазара и с предприятията. Важно е естествено да имаме високо квалифицирани млади специалисти, които да поемат след това и своите задачи в изследователската сфера в рамките на бизнеса, на економиката. Така че би трябвало да използваме връзките с економиката оптимално, за да насърчим по този начин и изследователската дейност. Би трябвало в рамките на докторатите, на отделните програми да помислим за една втора кариера на или квалификация в дадена е, дисциплина за е, младите специалисти. Европейското изследователско пространство трябва наистина да се развива добре. Е, предприятията би трябвало да се сблъскват с колкото е възможно по-малко бюрократични административни трудности, за да е, развиват е, научно-изследователската дейност, за да развиват инвести... Е, иновациите и за това са необходими нови форми, нови структури, в които да се развиват взаимоотношенията между бизнеса и университетите. Съществуват редица изследвания които показват, че към момента най-добре се развиват личните контакти, е, когато говорим за университети от една страна или висши учебни заведения най-общо и предприятия. Би трябвало да има много повече гъвкавост, е, много повече ефективност, е, когато е, контактите са не толкова официализирани, т.е. по-скоро е, преки, директни, лични, неформални. Много важно е да се води един постоянен диалог е, между изследователските институти и университетите и бизнеса. Ето, това е което предлагаме и то не само на европейско равнище, на национално, на регионално равнище, на местно равнище. Всичко това би трябвало да допринесе за едно е, по-добро развитие на е, образованието и на научните изследвания и економиката от друга страна. И накрая още един момент, който ще подчертая. Важно е в рамките на посочения вече диалог, да се постига напредък и да се идентифицират най-добрите форми и процедури на сътрудничество, да се идентифицират и най-добрите инструменти на национално, регионално и европейско равнище. И накрая ще ви кажа още нещо в заключение. Висшите учебни заведения реагираха много положително на различните програми на национално, на общностно равнище, на различните стимули и възможности за финансиране, които им се предлагат. Господин председател, това са основните моменти, изложени най-кратко, в най-общ вид, но аз съм на разположение и съм готова да водя разговори с колегите. Господин Цукалас има пръв думата. Благодаря, господин председател. Проекто становище на госпожа Мадорел е в правилната посока разработено. Това е чудесна основа за по-нататъчно обсъждане на този въпрос. Със своето представене днес госпожа Мадорел – показа голямата сложност на тази тема. За първи път обединяваме два свята – академичния, си реч университетите и теловия свят. Не казвам, че няма сътрудничество. Закрилата на обществения характер на университетите е ключов въпрос. Другият важен въпрос е насърчаването на духа на предприемачество в университетите. Така че университетите и фундациите трябва да са наясно с този предприемачески дух. Моделите, които се прилагат за сътрудничеството между университетите и деловите среди, в повечето държави са доста сложни. Приносът на деловите среди по отношение на изменящата се атмосфера и учебни програми и работата на самите учени е нещо важно. Това се допълва и от натрупания от учените опит в подпомагането на решаването на проблемите в стопанската дейност. Аз работя много добре с госпожа Мадурел и ще изпратя своите предложения на госпожа Мадурел до 2 февруари, което е и крайната дата. Смятам, че програмите за докторски степени трябва да се обвържат и с а, бизнеса. Може би и да бъдат привлечени и служителите в предприятията. Госпожа Карвайо. Благодаря ви, господин председател. Да, съгласна съм с общата линия в становището на госпожа Модорел. Би трябвало да говорим и за иновационната верига по същия начин, както и в научните изследвания и по отношение на образованието трябва да обърнем внимание на именно на тази иновационна или иновативна верига. Университетите ще могат равноправно да участват в различни дейности, в различни стажове, Необходими са ни модели, които са по-ефективни и по-малко бюрократични, по-гъвкави за участниците в различни е, програми, образователни програми и курсове най-вече е, в областта на научните изследвания, е, е на лице е, вече желание най-малкото за връзка между образование и економика и бизнес и предприятия, така че да, по-добрият диалог ще допринесе за това, но очевидно са необходими и други мерки. Господин Балчо, Изслушах е, много внимателно доклада на колежката и е, мога да подкрепя всичко това, което тя каза и е включила в становището си. Става дума за 12 точки. Но понякога си мисля, че ние забравяме, че става дума най-вече за образование. Ние обучаваме, е, предлагаме образование на бъдещите изследователи. А тук чета едно изречение университетите се подканват да въведат за персонала си възможности за по-гъвкаво професионално развитие и двойна кариера. Е, опитайте се да вникнете в смисъла на това изречение. Става дума обикновено за публични институции, една голяма част от е, университетските професори, поне в е, Унгария, бяха освободени е, направо уволнени или съкратени и ние не сме в състояние да насърчим всъщност всичко онова, за което колежката призовава и ние знаем, че е необходимо, тъй като очевидно образованието не е приоритет. Така че трябва да се обръщаме не само към висшите учебни заведения и да им казваме хубаво е да направите това, това, това и ние ви насърчаваме. Трябва да се обърнем и към правителствата, за да предоставят необходимите средства, за да гарантират възможността за едно по-добро образование. И на европейско равнище също трябва да помислим как да се отпускат по-бързо и е, по-целенасочено е, помощите, които можем да предложим на университетите. Благодаря, казва следващият оратор. Господин Гирек, е, от опит знае, че става дума за два проблема. От една страна интеграция между наука, изследвания и предприемачество – да, е, необходим е един мултидисциплинарен е, подход, за да можем да квалифицираме, да обучаваме и в крайна сметка да получим наистина високо квалифицирани или добре подготвени за практиката инженери и други специалисти, които след това да започнат да работят и да, тяхната работа да се отрази благотворно и на промишлеността, и на бизнеса като цяло, и най-вече на научните изследвания, за тях става дума. При нас, в моята страна, обаче, какво установяваме? така, изследователите, учените се оценяват най-вече по броя на публикациите, а не по това колко патенти са регистрирали и какви са реалните иновативни продукти, които са предложили на предприятията или на пазара. И затова предлагам едни по-реалистични критерии, когато оценяваме качеството на научно-изследователската дейност. Колегата Нистелар Рой. Eh, Благодаря ви, господин председател. Текста, който е предложен е отличен и се опитва да установи правилния баланс между различните проблеми, това за което говорихме тази сутрин. От една страна предприятията, от друга страна университетите или академичните среди. Но бих искал да се, да се върна към нещо, което вече е обсъждано. Преди 3-4 години създадахме един полюс отлични. постижения. Но първият етап, когато искаме да имаме достъп до научните изследвания, е да има така наречен стартъп. Да видим от кого можем да купиме а, до познанията. В страните, където е, съществуват европейски програми, има и възможност да се, ако мога така да кажа, да се, да се, да се купат знанията и постиженията. Е, така че аз бих добавила едно изменение за възможността да, да имат предприятията достъп до познанието, до постиженията, възможността да ги купат. Защото в, в, от една страна има, има познания, постижения, от друга страна имаме а, университети, учебни заведения, които са влязли в някаква световна класификация. Но също време до този университет, това учебно заведение се намира в даден регион, така че може би тук трябва да поискаме от комисията да се създадат съответните инструменти за връзка между тези различни отделни елементи. Ще помолим сега и представителя на комисията за много кратко становище. Становището, което изслушах и изказванията, очевидно отговарят и на основните моменти в, моя, в нашето предложение. Извинете ме, оратора до сега не говореше в микрофон. Това, което ще добавя е, че вие сте се съсредоточили върху научните изследвания, а ние бихме желали да разпределим вниманието между изследвания и образование, дори с акцент, с ударение върху образованието, тъй като е особено важно да намерим начин да повлияем благотворно на педагогическия подход и на връзката между образование и изследователска сфера. Когато става дума за бакалаври, за магистри, наистина се надяваме да постигнем положителен ефект в резултат на всичко това, което предлагаме. Благодаря ви. А, нашия докладчик, госпожа Мадорео, дали би желала да добави нещо? Съвсем накратко ще благодаря на докладчиците, на колегите, на комисията. Съгласна съм с отправените предложения, внимателно си ги записах и сега изчаквам измененията от колегите. Уверена съм, че заедно ще съставим добър доклад. Няма да навлизам в подробности, тъй като съм съгласна с всичко казано. Благодаря ви. 2 февруари. 12 часа е крайния срок за измененията. А сега преминаваме към следващата е, тема и колегата Винклер ще докладва по нея. Благодаря ви, господин председател. Ние вече имахме една първа размяна на мнения по политиката на общността в областта на иновациите в един променящ се свят. Е, от септември 2009 година е, датира предложението на комисията, което е насочено най-вече към бъдещето. Основната теза е, че иновациите всъщност проистичат от предприятията и затова средата, е, условията за иновации в предприятията трябва да се подобрят. Е, това е така. Наистина, много важно е да запазим готовността за иновации в е, предприятията на Европа и то най-вече в малките и средните предприятия. Успехът, който до този момент е, е постигнат, се оценява положително от комисията. Оставам с е, впечатлението, че основното, което се предлага от комисията е всъщност за планувания, така да се каже, за март-април тази година план за иновации. Необходим е естествено нова стратегия, която трябва да подобри съществуващата от 2006 година, така че да се получи реален резултат по отношение на конкурентно способност, етос, е, във връзка и с е, предизвикателствата, най-вече климатични промени, за да можем да изпълним целите 20-20-20 за 2020 година. Иновационната политика на Европейския съюз е нещо, което трябва да подкрепим, да насърчим. Въпросът ми предимно към представителя на комисията е кога наистина е, ще е, бъде прият този план за инови, иновации и как точно ще изглежда връзката между плана за иновации и стратегията за постигане на целите 2020-2020. Що се отнася до бъдещата стратегия за иновации, трябва, според мен трябва да бъде много широка и да обхване и услугите. Ключовите технологии също представляват огромен потенциал за иновации и то най-вече по отношение на иновативните продукти – според мен е голямото значение на тези ключови технологии и а, мисля най-вече за химията, енергетиката, автомобилостроенето, информационните и комуникационните технологии, авиацията, иновациите са много важен инструмент за постигане на целите на Европейския съюз и в това отношение се налагат допълнителни усилия, за да може Европейския съюз наистина да играе водеща, лидерска роля в това отношение. Необходими са съгласувани действия на европейско равнище, но и държавите членки на национално и регионално равнище би трябвало да насърчават много активно готовността за иновации, имам предвид най-вече малките и средните предприятия, които трябва да получат по-добри възможности за да бъдат иновативни, за да развиват иновациите, за да предлагат иновативни продукти и технологии, естествено. Това е, в крайна сметка означава и облегчаване е, от излишни е, административни е, така, изисквания, трудности, свързани с прекомерна бюрокрация. Ние е, понякога не мислим, когато казваме да, всичко трябва да се контролира, за това, че всъщност изискванията по отношение на докладването и отчитането са прекомерни и затрудняват много малките и средните предприятия. Трябва да насърчим и правителствата да инвестират повече в развитието на нови технологии, в научни изследвания, а по този начин и иновации. Още от следващата седмица предлагам да започнем с съвнасянето на изменения. Аз съм на разположение на всички колеги, които биха желали да внесат някакви изменения, за да ги обсъдим. Председателят предполагам, че ще съобщи е, срокът за изменение и всички останали дати, така че аз няма да ги упоменавам. Господин Шимански. Да, ние се връщаме периодично на политиката за иновации и се сблъскваме се с един и същи проблем недостатъчното финансиране на изследванията в е, Европа в сравнение с други страни и други региони и континенти. Освен това, някои от държавите очевидно имат свои собствени идеи и представи за това. Някои от предприятията не са е, така, обладани от горещо желание да инвестират в научни изследвания или в иновации. Трябва да помислим и за защитата на интелектуалните права. Това е нещо много скъпо, поне в днешно време. Регистрацията на патент и защитата изобщо на е, някаква търговска марка е нещо, което струва страшно много пари. Европейската патентна служба е много амбициозна институция, предвидила е много-много начини и мерки за подобряване на патентното право в е, Европа, но мисля, че по отношение на финансирането трябва да започнем една е, интензивна дискусия, диалог и с е, държавите членки. Имайте предвид, че по отношение на патентите е много важно и какъв ще бъде преводът, а преводът също е скъпо начинание. Но защитата на интелектуалната собственост е централен момент. Господин председател, Искам да говоря от името на госпожа Мекеш, която трябваше да напусне. Искам да повдигна два стойностни въпроса към комисията. Те са следните. Би ли могла комисията да ни даде ясен и надежден отговор за акта за иновациите? Чухме слухове, че комисията смята да отиде отвъд плана за действие. Можете ли да доразясните какъв е този план? Това са двата въпроса от името на докладчиците в Сянка. И освен това ще задам въпроси от свое име, като бивш докладчик и като човек, който работи с малки и средни предприятия по линия на иновациите и изследователската дейност. Ще ми се да кажа, че акта за малките и средни предприятия е нещо хубаво. Хубаво е, че бе последван от други такива. Малко съм разочарована от това, което прочетох в доклада за иновациите. Ще обясня защо. Мисля, че може да бъде усъвършенстван доклада. Иновациите или определението за тях може да бъде стъпка напред в ефикасността по използване на човешки ресурси, природните ресурси. Иновацията следователно не е само технически въпрос трябва да отидем отвъд това определение, да преценим възможностите за иновации в сферата на услугите и в променените бизнес модели. Ще ми се и да подчертая, че може да усъвършенстваме и Темата за иновациите през следващото десетилетие е, предвид цифровизацията, защото базисната точка ще е съвършенно различна. Остават все още възможности да усъвършенстваме документа и аз съм тук. Е, и последните два коментара и въпрос. Искаме да подобрим а, сътрудничеството между Генерална дирекция а, научни изследвания и тази за предприятията. Да се внедрят тези новаторски технологии в малките предприятия. И за това въпросът ми е как ще се осъществи това сътрудничество между двете генерални дирекции а, предвид а, научната работа в бъдеще. Госпожа Карвайо. Иновациите трябва да изиграят своята роля по преодоляване на най-голямото предизвикателство пред света и предвид това искам да отправя някои препоръки, които да бъдат включени в доклада. Първо, това преместване на ударението в политиката от промяна на технологиите към а, по-голяма социална насоченост на промените, т.е. от технологично новаторство към по-широко определение на новаторството като социална, социално явление и така нататък. На второ място да се насърчава откритостта в иновациите, това не може да става в изолация. Необходима е политика, която да отвори иновациите чрез по-голяма мобилност, въвеждане на друга система за патентоване, създаване на такива лаборатории в Европа и насърчаване на трансграничното движение на идеи, хора, различни научни дисциплини с други думи, да съборим всички пречки. И разбира се, отворена, открита конкуренция в областта на иновациите. На второ място да се изразходват повече средства за иновация. В обществения сектор има проблеми с това. Трябва да привлечем частния сектор чрез съответната финансова политика, съвместно финансиране, използване на рискови капитали и на трето място по-добро съгласуване публикуване на програмите за иновации между държавите е, членки, за да се избегне раздробеността. Благодаря. Господин Ван Благодаря ви много, господин председател. Бих искал да се присъединя към преждеговорящите. Става дума за инициативен доклад, от нашата комисия, с, която, с който искаме да докажем, че желаем да дадем нов тласък на политиката на Европейския съюз и на държавите членки в тази област. Госпожа Коин каза, че новаторските дейности трябва да се координират от комисията. Тя прави конкретни предложения. Трябва обаче да бъдеме, да действаме бързо, да приключиме работата по тази точка до лятото и да продължиме този дебат в една по-широка юридическа рамка. Документите на комисията са от преди 4 години, но света се промени междувременно, така че нека да вземем предвид промените. По време на испанското председателство. И може би момента, в който трябва да внесеме тези промени, да не оставим държавите членки всяка да действа по свой начин, защото по такъв е, защото няма да постигнем това, което искаме и 2020 година да бъде такава, каквато искаме. Така че, инициативен доклад широкообхватен инициативен доклад или е, по-тясно специализиран доклад. Това е доклад към е, докладчика, но също така и към Европейската комисия. комисия. Господин Дайл от комисията, за кратичко, моля. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да уточна каква е процедурата, каква процедура смятаме да приложиме. Комисията прие съобщение през септември миналата година. След това а, организирахме широко обществено допитване, за да разбереме какви, какви са мненията на различните заинтересовани страни по въпросите на новаторството, за да събереме просто информация, да знаеме какво се очаква в Европа, какво мислят заинтересованите страни и съответните оператори по въпроса. програмата на господин Баросо е също една рамка за нашата дейност, както и стратегията до 2020 година, която ще бъде окончателно завършена след няколко седмици. Значи това са насоките на господин Барозо и стратегията 2020, която ще служи за основа на иновационни и на новаторските планове. Тук беха зададени няколко въпроса. Този план няма да може да бъде прият през април, както, а, а, го, както беше предвидено. По-скоро приемането ще стане през юли или септември. Мисля, че това би било разумно, за да може и господин Таян и господа Коин да дадат достатъчно политически насоки при изработването на този план. Що се, от, що се отнася до сътрудничеството и координацията между различните генерални дирекции, е, Генерална дирекция новаторство и е, предприятия е водещата, но работиме също така с колегите от Генерална дирекция научни изследвания, наука, за да може този план да се превърне в стратегически документ е, на интегрирани политики. Нашия подход е ясен. Считаме, че и научните изследвания и технологията са от основно значение за новаторството, но новаторството също така трябва да бъде разглеждано и от концептуална гледна точка, т.е. да имаме един много по-широк подход. Защото и дизайна, и новите бизнес модели, всички нововведения в отрасъла услуги водат до е, разширяване, взаимно, взаимно, разширяване на отрасъл взаимно, взаимно свързаност, така че нещата трябва да се разглеждат в един е, много по-широк план. Мисля, че всички споделяме вижданията по този подход и, и очакваме вашите предложения, защото технологиите са важни, и комуникацията и съобщението, което публикувахме за ключовите технологии, технологии съдържа ключови моменти за значимостта на технологиите, но също така и нови явления като клъстери, контактни пунктове и така нататък. Мисля, че би трябвало да спра до тук, но съм на ваше разположение и съм готов да ви предоставя необходимата информация. Е, Благодаря. Господин Винглер се отказа от възможността да говори, затова аз ще го Имаме така, големия шанс наистина колкото е възможно по-бързо да вземем решение, да е, гласуваме, тъй като сме общо заето в съгласие с комисията и след това да придвижим нещата напред. Благодаря ви. Извинете ме, не си, не си бях включил микрофона, а сега госпожа Валиан, инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност. Well, uh, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, енергийната инфраструктура, начините по които се събират данни и се осъществява планирането на стратегията, е темата. Предложението цели да даде обща представа на Комисията за развитието в бъдещето на енергийната инфраструктура, за да може да се изготви анализ за перспективите за управление на търсенето и предлагането, сигурността в енергетиката и внедряването на енергийната политика на ЕСЕ. Редица изменения са, са внесени, доста са на брой, но не мисля, че няма голямо разногласие в комисията. Ние всички искаме комисията да има добра представа за случващото сте се. А, информацията от компаниите е поверителна, но имаме един обстоен анализ, който е публикуван. Преди да мина по същество обаче, Искам да се позова на правното основание. Много съм благодарна на колегите, които изискаха промяна на член 194. Това е новия член в Лисабонския договор, за сягаща енергийната политика. Комисията по правни въпроси тази сутрин се занимава с въпроса. Надяваме се да подкрепят тази промяна. Промяната в правната основа ще даде на парламента право на съвместно вземане на решение. За съжаление обаче това виждане не се радва на подкрепа и затова ние искаме да помолим комисията да продължи да ни подкрепя, за да процедираме и дори ако трябва да отидем пред Европейския съд, ако това стане наложително. Възоснова на внесените изменения, ние предлагаме поредица от компромиси, които сме обсъдили с докладчиците в Сянка. Радвам се, че те подкрепят укрепване на разпоредбите за поверителността. Това е петия компромис и четири за разширяване на анализа и комисията трябва да публикува това в компромисно решение номер 6 работата трябва да бъде съгласувана с NSOGID за инвестициите. Това го виждате в компромисно решение 7. Имам известни съмнения и струва ми се, ще трябва да водим още разговори и то е свързано с датата, на която проектите могат да влезат в действие. Ако проекта е само една идея, без да бъде направено предпроектно проучване, то тогава може да се сблъскаме с проблеми, свързани с поверителността и предприятията и компаниите. Отчитането, докладването на енергийната инфраструктура трябва да се основава изрично само на информация, до която имат достъп държавите членки. Това са дългосрочни планове, които не са поверителни. А, фондовите борси и въпроси, свързани с трудовия пазар, също трябва да бъдат осмислени. И при вземане на решение за инвестиции, това са нещата, които предприятия имат пред. Освен това, трябва да имаме а, въпроса с а, правните разпоредби, изискващи осведомяване на работниците за закриване на предприятия а, дори да предвидим възмо... срок от 3 или 5 години след вземане на такова решение, това решение би могло да се приведе в изпълнение по-бързо и да се ограничи срока, през който служителите се чувстват несигурни. Затова прилагам, предлагам да се обърне повече внимание на второ и трето компромисно предложение, за да може комисията да има ясна представа за инвестициите през едните години и условията, които трябва да бъдат точни и ясни и да не се оповестява информация ненужно. Що се отнася до другите изменения, аз мятам, че те ще са полезни при анализа на комисията. От техническа гледна точка те целят съгласуваност с регламента и не се стремят да отидат отвъд това или нещо, което трябва да бъде предприето по други правни актове. Знаем, че сме изкушени да направим и това. Има и други неща, които вече не са свързани с основната цел, така че е, смятам, че ще постигнем съгласие по повечето въпроси и ще дадем подкрепата си е, за заседанието, предвидено за следващия четвъртък. Сега чакам да чуя вашите коментари. Благодаря ви, господин Жадо. Мерси, господин президент. Благодаря, господин председател. Бих искала да подчертая, че нашата колега е извършила отлична работа. Докладът е интересен, има, дава конструктивен подход. Nos plans d'investissement en matière énergétique. Nous avons eu cette discussion sur euh, l'équilibre entre euh, euh, la nécessaire confidentialité d'un certain Нуждаем се естествено от уравновесеност е, е, между поверителността на информацията от една страна и от друга страна ефективността на инструмента, така че... Ако сроковете са прекалено кратки, няма да разполагаме с възможността да промениме предвидените инвестиции. Затова струва ми се, че наистина сме постигнали отличен компромис. Разбира се, някои подробности, технически подробности, както и подробности по същество, които трябва да се доуточнат. Има и още един аспект, на който бих искал да наблегна – всички инфраструктури, свързани с децентрализирани структури, които не се вписват в рамките или праговете, които сме си постигнали. Разбира се, не е необходимо всеки дребен проект да бъде съобщен, да има нотификация за всеки проект, но комисията трябва да разполага с националните планове за децентрализиране на енергийния сектор, за да можем да имаме една пълна картина на инфраструктурите в отделните държави членки и в Европа като цяло. И вчера с госпожа Валян и докладчиците в Сянка обсъдихме необходимостта от интегриране на е, енергийните инфраструктури извън Европейския съюз, които обаче работят и, и е, за Европейския съюз, които участват в веригата за, за доставка, да видим каква е тях, какво е тяхното място защото те също имат известно влияние и въздействие върху цялостната европейска инфраструктура. Господин Гирек, Съжалявам, не получаваме превод от полски. Да. Трябва. Трябва да. Наистина да работиме за планирането. Въпреки това обаче, трябва да видим по какъв начин да осигурим условия за лоялна и конструктивна конкуренция. Как така, проблема е с превода от полски на английски. бихте ли се опитали все пак да включите преводача на английския канал? Очевидно има проблеми. По-добре ли? Не, господин Гирик ще трябва да изчака, защото отново има проблем, технически проблем. Имаме ли вече превод от полски на английски?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 Да, кохерентността е много важна и трябва да знаем за какво разговаряме. Трябва е, много точно да дефинираме тези е, структури. Ето това е централното ми послание. Освен това става дума за дефинициите дефиниция на е, енергийна инфраструктура. Тази дефиниция е все още непълна. За радиоактивни отпадъци, е, да кажем, изменение 36 също може да се включат и други отпадъци, биомаса, со е, 2 радиоактивни отпадъци. Така че Необходим ни е една много по-широка дефиниция, по-универсална дефиниция. В това отношение аз съм представил вече е, моите виждания за изменения. Когато огледаме всички внесени до този момент изменения, ще установим, че все пак е, може да се допълнят някои елементи. Благодаря ви, господин или госпожа Монеско. Благодаря ви, господин председател. Бих, искала първо, бих искал първо да благодаря на госпожа Валян за това, че взе предвид и включи всички изменения на е, политическите групи в компромисните изменения. Ние като е групата на НП подкрепя като цяло консенсусните изменения и считаме, че текста може да бъде прият в този си вид. Бих искал обаче да привлека вашето внимание си върху някои аспекти и проблеми, свързани с този доклад. Комисията трябва да изготвя на всеки две години доклада за състоянието на нещата и анализ на енергийното състояние в Европа. Също време обаче комисията трябва да спазва поверителност, що се отнася до данните, които са и предоставени от държавите членки. Така че трябва да видим как, по какъв начин могат да се публикуват тези данни. Имаше предложение за агрегирани, за агрег... данни на национално равнище, за да, за да не се предоставя на широката общественост информация, която може да бъде от поверителен характер или да засегне интересите на даден производител. Така че тук се поставя въпроса за агрегатните данни. Ние включихме едно определение на дефиниция, в която описахме кои са институциите или органите, които участват в изработването на анализ. Също така е, споменаваме и проекти за инвестиране в Европейския съюз. Става дума за проекти, които са били осъществени в трети страни, но които са се отразили по някакъв начин или имат въздействие върху енергийната политика е, на Европейския съюз. Трябва да знаем какво се случва, какво става в трета страна, когато случилото се има пряко въздействие върху енергийната политика на Европейския съюз. И трети, запазихме термина low carbon в компромисното а, изменение и ние настояваме това понятие да остане. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Комисията проявява интерес към този въпрос. Благодаря на господя, госпожа Валян за чудесно свършената работата, за това, че обхвана толкова много предложения и постигна компромисно решение. В текста имаме около 10 члена, 140 изменения така че много сме благодарни за положените усилия от госпожа Валян. Повечето от измененията по същество са приемливи за комисията всъщност. Е, мисля си тук за съдържанието на уведомленията, за събраните данни, анализа, прозрачността, това, което бе казано за поверителността. Що се отнася до приложното поле, приветстваме разширяването и да бъде включен нефта, топлофикацията, природния газ и съответните прагови стойности. Тази сутрин видяхме текста само на компромисните изменения и очевидно планираните срокове преди инвестициите, този 5 годишен срок, доколкото разбирам госпожа Валян има известни съмнения по него, но приемаме компромисното решение. Ако имаме някакви притеснения, те са свързани с по-нататъчното разширяване на приложното поле, което ще включи административните тежести и там трябва малко по-внимателно да подходим с по-нататъчното разширяване на приложното поле. Трябва да избегнем още нещо. Този регламент да не се превърне в система за измерване на съгласуваността с други актове от подзаконовата уредба. И така в цялост ние сме много благодарни. Смятаме, че много от идеите са приемливи. Всъщност ще се опитаме всички да ги внесем по време на обсъждането в съвета, за да бъдат прияти в голям размер. Що се отнася до а, правната рамка, правната служба ни е изразила в свое писмо, което и вие имате, а, господин председател, член 157 и 184 трябва да бъдат използвани или на тях трябва да се позоваваме при събиране на информация, така че Общо взето, с радост ще внесем текста в съвета и благодаря на госпожа Валяни на комисията за положените усилия. Благодаря. Благодаря. Господин Балшо би желал да каже няколкото думи. Аз пръв заявих желание да говоря. Всъщност господин председател, и говорих. Тук се е, разпространяват и компромисни предложения. Ще разговаряме ли сега и по компромисите или е, говорим единствено за измененията? През февруари ще съгласуваме е, компромисите и тогава, когато вече са съгласувани, когато са постигнати, така да се каже, компромисите, тогава вече ще ги обсъдим на 4 февруари. Ще получите вече списък. Благодаря ви. Трябва да кажа, че съм е, съгласен с тези компромиси, които се предлагат, но нещата, с които не съм съгласен, те не са включени в списъка на компромисните предложения. Преди да предоставя словото още веднъж на докладчика, ще ви кажа, че сме получили съобщението, господин Прибалс. А, от комисаря Пибалкс. Така че е, имаше известни проблеми относно правните е, така, детайли. Е, проблемът е изчистен. Още веднъж докладчика. Много кратък коментар по казаното от колегата. Идеята бе да се включват проекти на компании от Европейския съюз извън Европейския съюз. Аз не съм съгласна по принцип. Първо, защото имаме въпроса за екстериториалността и освен това неотносимост към регламента. Ако инфраструктурата изисква, енергийният източник да бъде доведен до Европа това вече е предвидено в текста. Има процедура за уведомление в такива случаи. Освен това, стои един въпрос, според мен, с многото определения на усло и условията. А трябва да решим дали тук ще въвеждаме определените, както казва господин Герек. Какво е това? Инфраструктура? Да се съобразим с обхвата на измененията или пък да останем, оставим това за по-нататък? Ще приключа като кажа, че целта на този регламент, доколкото разбирам от комисията, не е да се модифицират инвестициите, Идеята е да се знае какво ще се случи, ако се налага някаква промяна в инвестициите. Това като идея е неприемливо за мен. Ще гласуваме на 4 февруари. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. Доклад относно бялата книга на комисията Адаптиране спрямо изменение на климата към европейска рамка за действие. Докладчикът госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на колегите, които ме подкрепиха, с които работихме, обсъдихме с проблема с тях при едно първо, пър, първо, един първи обмен на мнение. Колегите направиха коментари. Благодаря на комисията за поетата инициатива. В тази тема е много злободневна днес и е необходимо по-тясно сътрудничество, тъй като промените в климата не признават граници и се чувстват в различните региони на света. В този доклад се предлагат различни мерки, макар че е трудно да се направи разлика между мерките за борба с климатичните промени и тези, които ще спрат по-нататъчното настъпване на тези промени. Аз съм направила някои конкретни предложения в областта на енергетиката, промишлеността и научните изследвания. Аз в, в не, съм така запазила един периметр на обхват и не съм навлезла в полето на действие на Комисията по околна среда. Що се отнася до инфраструктурите, трябва да отбележиме, че климатичните промени ще имат пряко въздействие върху инфраструктурите, доставките на енергия, източниците на енергия и съществуващите инфраструктури ще трябва да бъдат обновени а, с много средства, за да се приспособят към настъпилите промени. А, държавите членки трябва да включат в националните си планове за действие информация за а, средствата предназначени за инфраструктурата и начина по който тези средства могат да се разпределят. Трябва да се включат и нови мерки за различните промишлени отрасли за да се осигури едно сигурно производство на енергия, да се приложат економи, е, екологични норми и стандарти при строителството на нови сгради, включително и на промишлени сгради и да се направи оценка на въздействието както и стратегическа оценка на въздействието на екологическите последници. Също време, но солидарността трябва между различните държави членки трябва да бъде в основата, като тази солидарност се прояви и в това, че държавите членки трябва да направят всички възможни усилия законодателството да бъде готово до 30 юли тази година. Държавите членки трябва да разширят и технологическата кооперация, сътрудничество между, между тях както и да включат всички аспекти в националните си планове, планове за действие. Е, климатични промените в климата имат пряко въздействие върху економическия растеж и други области, неща, които не винаги се отчитат, така че са необходими средства, за да могат економиките да се приспособят, нашите економики да се приспособят към промените е, от климата. Тези средства не могат да идват само от търговията с емисии, но и от трябва да е, произхождат от други източници. Споменават се и други области, които са от огромно значение. Инвестициите в областта на новаторството Мисля, че в международното сътрудничество в областта на а, научните изследвания може да се постигне още много, но като се създаде един фонд, който да финансира тези изследвания. По този начин ще могат да бъдат изработени мерки за спиране, по някакъв начин ограничаване промените в климата, също така а, разширяването и съвършенстването на системите за информация и обмен на а, данни по въпроси свързани с климатичните промени, също така местните инициативи, които трябва да бъдат вписани в общите планове за борба срещу промените в климата. Трябва да разглеждаме и по-специално аспектите на Бялата книга, които имат пряко отношение към нашата а, комисия и очаквам вашат коментар. Hvala lepa in uh, hvala poročevalki, uh, ker je um, lepo predstavila svoje poročilo. Uh, strinjam se. Мисля, че представенето бе много добре направено. Съгласен съм с докладчика. Трябва да укрепим европейското сътрудничество и европейския подход към адаптацията трябва да бъде разработен. Съгласен съм с това, че и трябва да има национални планове за действие. Енергийната инфраструктура е много уязвима и много важна. Съгласен съм също така, и че трябва да направим анализ на економичността, на рентабилността. Ако не го направим сега, разходите ще скочат в бъдеще. Но ще ми се да кажа и следното. Нашето становище трябва да се съсредоточи и върху следните области. Адаптация и тук Правя препратка към проекто доклада. Докладчикът го е, спомена частично, каза, че някои неща липсват от становището, а ние трябва да очертаем уязвимостта на инфраструк... инфраструктурата въобще. Трябва да поставим ударението върху инфраструктурата, която е важна за функционирането на общия пазар. Т.е. инфраструктура, която е значима за вътрешния пазар. В областта на енергетиката вече споменахме инфраструктурата, но имаме инфраструктура и в транспорта. Изменението на климата влияе в значителна степен на ЖП превозите, например – това се отразява на строителните материали и така нататък. Това също трябва да намери отражение. Трябва да споменем и уязвимостта на далекосъобщителната инфраструктура. Ето това трябва да бъде изведено на преден план в становището. Освен това, влиянието на изменението на климата засяга предприятията и най-вече МСП. Те са уязвими при наводнения, когато рухне инфраструктурата, например. Следва да имаме предвид и въведените стандарти, как да ги усъвършенстваме. Трябва да подкрепим мерки, които да подпомагат предприятията и промишлеността. Следва да помислим и за предоставянето на финансови услуги, които да са добре гарантирани, за да можем да съдействаме на предприемачите. С оглед на успеха в областта на адаптацията, трябва да помислим и отрешаващо значение тук е глобалната сателитна система. И това трябва да се отрази в становището. Докладчика спомена и рамковата програма за изследвания. Трябва да има доста добър синергизъм между различните инструменти за научно-изследователска работа. Трябва да мислим и за Европейския институт за технологии и изследователска работа. Просто споделям своето мнение. Когато говорим за доклад посветен на адаптацията към изменението на климата, трябва да подхождаме много внимателно, но Европейския съюз трябва да задели повече целеви средства за ограничаване на емисиите от парникови газове, отколкото за адаптация. И имам въпрос към комисията. В Бялата книга става дума за създаване на специална консултативна група, която е трябвало да бъде сформирана 2009. Взето ли е вече решение по този въпрос? Е, какъв е състава на групата? Какви са и приоритетите? И как Европейския парламент ще участва в нейните разисквания? Danke, колега Жадо. Bitte nochmal dran zu denken, dass Sie er versuchen. Преди да дам думата на господин Жадо, ще ви напомня, че все пак времето ни притиска. Бъдете кратки. Ще се опитам, господин председател. Първо искам да подчертая, че колегата от, ком, от комисията по околна среда е отличен, качествен, същото въжи и за коментарите на нашата колега. Е, идеята за разрешителните за строителство е много важна. Сега, струва ми се обаче, че има някои неща, които трябва да бъдат е, добавени. Една инфраструктура е уязвимна, да, но цялата система може да бъде уязвима. Нека да си представим една страна като Франция, голяма суша. Знаете, че Франция зависи при от водата, от водните ресурси за, произведе, за, произве, за производство на енергия и от атомната енергия, разбира се, тогава ще трябва да ще бъдем изправени пред един голям проблем. Същото може да въжи за забеделието или за транспорта. Тоест, трябва да разглеждаме системата като цяло. Отделните елементи не могат да бъдат разглеждани отделно. Второ, Държавите членки и трябва да имат национални планове за приспособяване. Тези национални планове обаче трябва да бъдат широко достъпни, защото е, широката общественост и всички оператори трябва да участват в тяхното изработване. И второ, и трето, една част от средствата от търговията на емисии трябва да бъдат посветени на различните мероприятия за приспособяване. Това също трябва да, да залегне в доклада. Трябва да припомниме също така и ангажимента поет в Копенхаген за предприемане на предварителни и превентивни мерки. Благодаря ви. Uh, Господин председател, адаптацията е неизбежна. Изменението на климата през следващите 30 години е предизвестено по научни и други причини. През следващите 30 години ще живеем с това явление. Има голяма несигурност, що се отнася до това явление. Не знаем какви ще са проявите му и ако прегледате бялата книга на комисията, ще видите, че там няма приоритети но ние трябва да имаме някакъв график на нашите очаквания и да приоритизираме политиките си. А, това, което ще се случи след 100 години е различно от това, което се случва днес. Разликата е огромна или това, което ще се случи през 20, следващите 20 години, така че ние трябва да действаме и да решим сега как. Необходимният е такъв график, е, а това изисква повече изследвания поради неяснотите свързани с това явление и тези изследвания трябва да бъдат проведени на европейско равнище. Няма причина да го правим страна по страна, е, защото ще постигнем по-голяма економия от мащаба, ако го направим на европейско равнище. Това вярвам аз, че е заложено в този доклад. Необходими са още средства за преодоляване на ефекта, а не за адаптация. 90% от средствата са предвидени за преодоляване и един, по-малко от 1% за приспособяване. Няма балансираност. Но ще има ли средства въобще за адаптирането, което предстои в този момент, очевидно е неизбежно. Благодаря. Danke mich. habe ich der Kommission. Благодаря ви. Давам думата на комисията, но не знае кой от вас ще каже нещичко. Пак ви моля за кратко изказване. Имате думата. Благодаря, господин председател, за възможността да взема думата. Искам да благодаря на комисията за проницателното а, представяне, за влиянието в различните сектори. Искам да спомена, че Бялата книга е очертала около 30 действия, които трябва да бъдат осъществени по време на първата фаза укрепване на науката на знание, адаптация към политиките на Европейския съюз, подбор на необходимите политики политики по отношение на адаптацията, международното сътрудничество. Повечето работа е по първия стълб за познанието. Мога тук да спомена няколко въпроса, които са свързани с разходите за адаптация. Няколко пъти бе споменато това. Има няколко текущи изследователски проекта, като разходите за климата и други проекти, които се опитват да изчислят разходите за адаптация в различните сектори. Комисията също провежда няколко а, изследвания. Едно от тези проучвания е посветено на методологията за оценка на разходите за адаптация, другото е посветено на разходите за адаптация в енергетиката. Освен това, е, Европейската агенция по околна среда провежда едно проучване за разходите за адаптация и това ще бъде включено в техните доклади. По въпроса за насочващата група за изменението в климата, първото заседание, учредително заседание, беше проведено през октомври миналата година и първото същинско заседание ще бъде проведено през идните месеци. Така че благодаря ви още веднъж за отправените коментари. Ще ги имаме предвид. Благодаря. Danke. Möchte Frau Matthias? Госпожа Матиас, може би желая да каже още нещо. Благодаря, господин председател. Много набързо бих искала да благодаря на всички тези, които взеха думата и които направиха много уместни забележки. Няма да има никаква трудност, няма да, да бъде трудно да ги включа в проекто становището. Надявам се, че колегите ще внесат изменения, с които ще усъвършенстват текста. Някои от от измененията просто ще допълнат моето изложение. Беше поискано становище от нашата комисия, комисията по транспорта и комисията по развитие, така че аз реших да се огранича до правомощията на нашата комисия. И за това трябваше така да, да се образа с някои ограничения, включително и за дължината и обема на доклада на становището и благодаря на всички от тези, които ни, ми помогнаха. Благодаря ви. Срокът за изменение, както знаете, 12 часа, 2 февруари. А сега преминаваме към заведението в Европейския съюз и изменението на климата. Господин Соза Вагнер. Благодаря, господин председател. Комисията по промишленост предложи доста поправки на комисията, която е водеща. Този доклад е отличен, тъй като пред, предлага едно обширно и много подробно представене на проблемите. Целта беше да поискаме от комисията допълнителни средства за научни изследвания и развойна дейност, за да можем да, за да може да се, да се, да се извърши да се извършат дейности в а, приоритетни области. Първо, производството и прилагането на биогорива. Второ, производство и използване на устойчиви торове, както и преработване на всички селскостопански отпадъци, земеделски отпадъци. Също така призоваваме към едно по-широко използване на, економичес... на, тех... на а, информационните и комуникационни технологии, като от една страна се, увели... се разшири комуникацията, от друга страна се работи за намаляване на емисиите на CO2 и на парникови газове Доклада на господин Лефол е отличен. Мога само да добавя нещо, което ви е добре известно, скъпи колеги. Крайният срок за внасяне на изменения е 2 февруари. Това е. Благодаря ви. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον благодаря, господин председател. Много накратко ще представя измененията, които бих е, желала да предложа. Селското стопанство е пряко свързано с климатичните промени. От една страна, връзката се изразява в следното. В селското стопанство се произвеждат множество емисии на CO2, а от друга страна в селското стопанство има много сектори, които пък водят до намаляване на вредните емисии, най-вече на парниковите емисии. Така че трябва да гледаме и от тези две гледни точки, от тези два аспекта на селското стопанство, когато отделяме средства във връзка с климатичните промени и борбата срещу тях. Естествено, че селското стопанство трябва да се развие така, че да стане все по-чисто, по-зелено, по-екологосъобразно и това трябва да бъде едно устойчиво развитие. В този смисъл е необходимо от една страна да запазим конкурентно способността, от друга страна да запазим естествено и виталността на отрасъла и неговата екологичност. В селското стопанство се развиват и производства, които се отразяват неблагоприятно на климатичните промени, но от друга страна пък, както ви казах, те са, това неблагоприятно въздействие се компенсира от някои сектори, които подобряват е, чистотата на околната среда. Либерализацията на е, световната търговия естествено също има голямо значение за темата производителността на различни сълскостопански сектори, устойчивото развитие на горите, устойчивото горско стопанство също е от огромно значение. Аз самата съм от Гърция и трябва да кажа, че е, по отношение на климатичните промени е, Забелязваме големи е, различия, дори в рамките на Европа. Има значение дали живееш в Южна Европа или в Северна Европа. Южноевропейските страни страдат повече от климатичните промени. А сега как ще смекчим е, вредното въздействие на климатичните промени, как ще овладеем е, поне до някъде е, процесите. Да, по отношение на е, търговията с емисии и изобщо намаляването на емисиите, би трябвало да мислим е, за различни възможности, но най-вече за горското стопанство, защото то допринася много за намаляване на вредните емисии. Трябва да мислим за различни форми на финансиране, не само приходите от търговията с е, емисии, а също и альтернативните химически вещества, альтернативните химикали биха могли да допринесат за намаляване на вредните емисии до 2020. Колегата Тикао, за две минути ще се опитате ли да приключите? Благодаря, господин председател. Не искам да подчертая следното. Наистина, замеделието може да има пряко влияние върху климатичните промени, но същевременно да е повлияно от климатичните промени и играе голяма роля за количеството и обема на е, емисиите. От друга страна, подпочвените води и тяхното тяхното качество зависи от начина по който сме турили почвите, от е, веществата, които сме използвали. Необход... Необходимо е обаче също така да се изследва въздействието на климатичните промени върху земеделието. Все повече и повече сме свидетели на а, опустиняване, на дезертификация на някои региони, включително и в моята страна, Румъния. Трябва в в страните, където засушаването е факт и почва да става ендемично, трябва да се разработат нови системи за, за напояване. За това струва ми се, че нашата комисия трябва да даде своето мнение и своите възгледи на Комисията по селско стопанство, по земеделие, от, глед, от гледна точка на а, науката, разбира се, но също така да направим и един анализ по какъв начин производството на биогорива може да има пряко влияние и да въздейства на развитието на земеделието в Европа, господин Шадо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика. Един много добър доклад от отличния колега Лефол. Сега, нашите, нашето становище първо. Трябва да подчертаеме, че трябва да са нас, че ние настояваме да се развие схемата на производство на възобновяеми енергии от различни източници и това производство трябва да бъде децентрализирано. Що се отнася до биогоривата, в момента биогоривата са обект на широк обществен дебат, обсъжда се. Сега смятаме, че е, биогоривата от първо поколение не доказаха своята ефективност, така че трябва да се наблегне на изследване и работа по второ и трето поколение. Що се отнася до така наречените устойчиви торове, които е, споменава докладчика. Е, понятието устойчиво е много сложно понятие, но в крайна сметка струва ми се, че химическите е, торове трябва да бъдат ограничени. Тяхното количество трябва да се ограничава все повече и повече. Що се отнася до научните изследвания, те трябва да включват различните оператори на обществени оператори, включително и е, селските стопани, които трябва да, да, да изразяват своето становище. Е, в доклада на Стефан Лефорт се казва, че, че емисиите на со 2 от селското стопанство са незначителни, но ако, ако включиме и хран, а, е, хранителната промишленост, то тогава нещата се променят. Когато имате една кофичка кисело мляко, която включва а, хиляди ми, производствени мили, а, трябва да разглеждаме нещата в цялост. Трябва да настояваме за така наречените ограничени или кратки разстояния за намаляване на количеството CO2 от земеделието, към което се включва и е, хранително преработвателната промишленост. Много кратък. Поздравявам колегата Вагнер за отличната работа по проекто становището. Приветствам неговото предложение за увеличаване на средствата за подобрение в областта на производство на биогорива. Смятам, че по този начин ще се гарантира развитието на този важен енергиен източник. Необходимо е обаче да се съблюдават всички стандарти за устойчиво земеделие и да се запази едно добро съотношение – между висококачествена земеделска продукция и насърчаване на производство на възобновяема енергия. Това е изключително важно и за страната, от която аз съм, България. Радвам се на съвместната работа с господин Вагнер и съм убеден, че тя ще бъде много ползотворна. Благодаря. darf mich bedanken und darf noch der Kommission Herrn Driesen das Wort geben. Благодаря. Комисията. Вие ще кажете ли нещо? Не? Да. Кой отговаря? Моля този, който ще отговаря за климата, да вземе думата. Всички ли са това? Това е проблема с климата. Всички отговарят за него. Могат заедно да пеят хорово. Бих желала да повторя казаното от колегата по предходната точка. Комисията чува много интересни неща тук. Очевидно работим по много от тези теми, които споменахте. Те са жизнено важни. Искам да подчертая, че Комисията разработи два работни документа през 2009. Един за адаптацията и преодоляването на въздействието след дебат с всички заинтересовани страни. И ще продължим да работим в тази посока. Ще участваме в работната група е, по бялата книга, що се отнася до селското стопанство. Всички теми, които бяха споменати, като производството на устойчиви биогорива, да осведомим производителите за рисковете, за въздействието и какво трябва да бъде направено по подкрепата на селското стопанство са жизнено важни и в момента изготвяме а, новия вариант на новата съскостопанска политика за след 2013 година. Но в момента всичко, което е отразено в сегашната обща съскостопанска политика, това са мерки, които ще засегнат държавите членки, а много от тези държави и региони в цяла Европа се възползват от тези мерки. Ще дам пример, и то само един – а, първо, второ или трето поколение биомаса се използва и някои замеделски стопани получават помощ, за да произвеждат биогаз. Те се справят добре, защото по този начин ограничават емисии, по този начин ние подпомагаме стопа, селските стопани да произвеждат продукция и така си докарват и допълнителен доход, защото произвеждат биоенергия. Необходимо е да заделим време, да им обясним, че не, трябва да се правят инвестиции. А, знаем какви са предизвикателствата по производството на храни и цената, която потребителите в Европа, в Европейския съюз и целия свят ще плащат. Така че отнасяме се с голямо внимание към всичко, което е в доклада на господин Лефоль и работим по всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Господин е, Суса Вагнер, може би и вие ще кажете няколко думи. Благодаря, господин е, председател. Мога само да се присъединя към е, забележките на участниците, на колегите. Мога да подкрепя и всичко това, което чухме от страна на комисията. Това са добри, основателни забележки които много добре е, се вместват в нашия дебат и е, отговарят на духа на нашето становище на становището на Комисията по промишленост. Това, което бе отбелязано по време на дебата, ще наложи известни корекции в проекта. До 2 февруари колегите имат възможност да внасят предложения за изменения и аз ще се постарая, доколкото е, можем да се споразумеем, да се съобразя с техните предложения. Благодаря ви. А сега Нека да преминем направо към следващата точка, защото колегата спомена срока за внасяне на изменения. И така, точка 26, управление на интернет, следващи стъпки. Отново колегата Суса Вагнер. Пак вие сте наред, колега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съжалявам, скъпи колеги, че ще ви отекча, но просто няма как. Аз бях натоварен да подготвя доклад за управлението на интернет вследствие на съобщението, предоставено от комисията. Става дума за една много сложна работа. Всички от тези, които е, работят по интернет, знаят, че интернет има много аспекти, има много елемента. Слава Богу, ние не трябва да разглеждаме всички проблеми, свързани с интернет, а да се спреме на управлението на интернет в международен план. Това трябва да бъде по същество включеното в доклада. Срещнах се с докладчиците на различните е, политически групи, госпожа Фан, господин Фан Нелстелрой, госпожа Тротман, госпожа Дорберинг. Срещнахме се в Страсбург, е, проведахме едно много интересно обсъждане. Аз им предоставих един проекто доклад. Те е, направиха бележки и предоставиха ми ги и аз в момента разработвам доклада. Най-важното обаче е да, да изслушам вашите мнения. Нека да ви кажа обаче с две-три думи как, какъв е проблема свързан с управлението на интернет. Интернет е в едно много странно и юридическо В Калифорния съществува институт ИКАН, който е натоварен с разпределението на областите. Комисията счита, че тази формулировка е добра, че, това, че това състояние на нещата отговаря на а, нашите интереси. Добре, съгласен съм, но според мен е про... проблема идва от самата структура на органа и връзките и отношенията на този орган с американското правителство. Този орган или тази организация трябва да се е, разшири, да се отвори, защото става дума за области, отрасли, които касаят цялата, е, цялото човечество. Може ли един органи, една организация, една частна организация, която или един частен орган, който е в тесни връзки и едва ли не е, управляван от американското правителство, да има такава власт. Така че ние трябва да намериме някакъв начин да е, това управление да се разшири, да бъде по... в него да участват е, много повече оператори. Трябва да се намери решение на този въпрос. И аз с удоволствие бих изслушал вашите предложения. Настоявам просто Европа трябва да присъства, трябва да се, да се чува гласа на Европа в управлението на това а, на тази на интернет. Просто трябва да има едно по-широко международно, многостранно участие в управлението на този институт. Необходимо е също така да споменем и форума за управление на интернет. През ноември миналата година се състоя поредното заседание на форума в Египет. Аз считам, че таз, това, тази инициатива трябва да продължи, че Европа трябва да участва и да насърчава форума за управление на интернет, защото, както казах, интернет присъства във всички области на живота, във всеки момент от нашия живот, в, в, в интернет съжителствата и обществени интереси, частните интереси и специфични интереси. И за да може да има съчетание и баланс на тези интереси, трябва да има едно по-широко участие. Европейските институции трябва да насърчават, както казах, да подкрепят този форум който е едно оригинално явление, едно оригинално мероприятие, кое, в което са представени различните интереси и където се провеждат широки, задълбочени дебати по всички теми. В доклад подготвен по време на предишния мандат. Бе представен графика и плановете за заседание на този форум. Следващия форум ще се състои, доколкото знам, в Литва през октомври или ноември. Ние трябва да знаеме какви са проблемите, които ще бъдат обсъждани, какви стратегии ще бъдат представени, за да можем да участваме пълноценно в неговата работа. На 17 марта ще бъде проведено изслушване на експерти по тази тема. Ако имате някакви предложения, аз съм готов да ви изслушам. Ако е, пред, имате някакви предложения за експерти, които да участват, моля, очаквам ваше. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Соза Вагнер, нашия докладчик който благодари и който се допита до всички колеги, които се интересуват от тези проблеми, които са на практика докладчици в сянка за изработването на този доклад. Бих искала да се спра на графика и периода и времето, което ни остава, за да организираме и да превърнем форума в Вилнус в успех. Първия форум се състоява в Атина преди няколко години. Там ни, там, ни развихме нашите виждания по нещата, основните ценности, достъп за всички и така нататък. В в, представи, пред, в Вилнус бяха и представители на Испанското председателство и на Европейския съюз, да се срещнат с подготвителния комитет. Обсъдихме и по-нататъчния график и срокове на 20 9 и 30 април ще се състои заседание на Евродик, платформа за, об, об, за дискусия на съвета на Европа, представители на националните парламенти и е, форума. Този, това заседание ще се състои в а, а, Испания, в Мадрид, с подкрепата на Испанското председателство но все още не е определено нивото на дискусия и какви ще бъдат на приоритетите. Считам, както каза докладчика, е, че Вилнус трябва да се превърне в едно значително е, събитие, на което трябва да се обсъдат различните е, мерки и предложения за промяна структурата и мястото на института от е, Калифорния. Мисля, че това ще бъде много важно и за новите държави членки и за страните кандидатки и за трети страни, африканските страни които участваха в обсъжданията. В Вилнус бихме могли да организираме едно, един колоквиум, в който да участват представители на парламентите от африканските страни Бразилските и индийските делегации също подкрепят подобно, подобна инициатива. Някой от нашите колеги е, би могъл да се включи в делегацията на комисията на 9 февруари в Женева за да участва в подготовката на форума, както и през юни бихме могли е, да участваме в, по-на, в по-нататъчното обсъждане, за да може този колоквиум, който да се проведе в рамките на форума във Вилнус между 14 и 16 септември, да бъде успех. Може, с Испанското председателство и бъдещото Белгийско председателство, което ни увери вчера, че ще подкрепи нашите проекти, ще можем да развием една политическа инициатива а, на основата на инициативата на комисията и да разшириме нашата сфера, сфера на влияние. Защото нека не забравяме, че в нашите ценности е записано, че интернет е право на всеки. И трябва да обсъдиме проблемите с съвета на Европа по някои основни проблеми, като правото на достъп, киберпрестъпленията, интелектуалната собственост. Това са много важни проблеми от, за европейските граждани. И ако можем да напреднем в юридическа и политическа насока, ще отбележим е, много голям напредък сега. Е, Колегата Фан Нистелрой, нека да използваме времето, което ни остава. Благодаря, господин председател. ще подкрепят казаното от докладчика, а именно, че е, би трябвало да се ограничим върху управлението на интернет. Е, дори това само по себе си вече е една много солидна задача и всеобхватна сфера. Парламента би трябвало да бъде информиран за развитието в тази област. Най-вероятно има депутати, които са много добре запознати с всичко, което става и как точно са свързани нещата, но повечето предполагам, че не са наясно с подробностите. И би трябвало да се запознаем добре с правомощията, компетенциите, с някои принципни моменти и след това вече да апелираме не само към комисията, но и към държавите членки, за да участват пряко. Питаме се дали този форум за управление на интернет е, има някаква правна задължителна сила, но след като там ще се определят и решават една голяма част от въпросите, свързани с интернет, е, ние е, би трябвало да сме наясно с въпросите тук в парламента, да получаваме поне в общи линии информацията за посоката и да можем да взимаме решения също от наша страна, дали ще подкрепим дадено развитие или не. Ние винаги ли сме смятали, преди Копенхаген, припомням ви, е, че ще успеем да постигнем някакви е, споразумения и договореностите ще бъдат е, правно задължителни. Е, знаете, че не стана така и се провалихме, просто защото тълкованията и вижданията на Китай и на много други страни са съвсем различни от нашите и не покриха очакванията ни. Така че това което според мен е необходимо да се направи по отношение на доклада е да ограничим малко обхвата му, да се ограничим върху определени въпроси, а, да се проследи така хода на развитието и това ще ни помогне може би повече отколкото да се занимаваме с множество въпроси, да се опитваме да прехвърляме нещата към правителствата и след това да не можем да се справим и да не можем да ги обхванем с поглед, а камо ли да направим проверка на състоянието. Ето това са основните моменти, според мен, така че предложението ми е да се ограничим върху интернет управлението. Да. Думи да кажа по това, което спомена господин Соса Вагнер за необходимостта от отваряне на ICAN към повече защита на публичния интерес. Вие знаете, че преди няколко месеца имаше едно положително развитие и ICAN прекъсна формално връзката си с американското правителство което е стъпка в добра посока. Аз съм напълно съгласен с това, което вие казвате, че трябва да се гарантира защитата на публичния интерес. Айкан действително е една частна организация, която би трябвало да се намери нова формула за, за защита на този интерес при управление на домейните в интернет. само, че трябва да сме много внимателни, когато предлагаме формулата. И аз ще се радвам Европейския съюз да е активен, когато предлага как точно да стане това разширяване. А, и а, риска е да не създадем едно държавно участие, което, а, което да управлява интернет, да създадем едно, една интернет организация на Обединените нации, защото тогава просто ще се блокира целият процес. А, аз ще ви дам един пример. В момента с ICANN се работи за създаване на домейни с други азбуки, включително с кирилицата и този процес върви сравнително добре. Ще има и с арабски букви, ще има и с, с китайски букви. Представете си, предвид различията, които примерно в Китай имаме с това как трябва да се управлява интернет, ако вътре участваха държавни образования, по какъв начин щяхме да стигнем до, до, до съгласие по разширяване на домейните. Така че, когато говорим за, за повече защита на публичния интерес, според мен трябва да сме действително активни и ви подкрепяме, трябва да предложим формула, по която това да стане, без да блокира работата на цялото управление на домените. Благодаря. Danke. Фатикал. Госпожа Тикал. Președинте, nu vreau să... Благодаря ви, господин председател. Не искам да продължаваме до безкрайност това обсъждане. Но става дума наистина за един една тема от огромно значение и парламента трябва да може да се произнесе по тази тема. Лисабонския договор дава допълнителни правомощия на Европейския съюз в областта на правата на гражданите. Нека не забравяме, че е много, че не е отдавна и от, е, от известно време обсъждаме ни основни проблеми, като правото на потребителя, защитата на личните данни, свободата на за ползване на интернет. Така че парламента трябва да участва по в този дебат. Очакваме от бъдещия комисар, натоварен с дигитализацията, да участва пряко, да идва да обсъжда с нас. Аз съм член на тази комисия, но аз искам да участвам във всички колоквиуми, симпозиуми и мероприятия, свързани с управлението на интернет. Така че разчитам и на вашата подкрепа. Благодаря. Е Благодаря ви. А сега кратко мнение от страна на комисията, господин Нибе. Благодаря, господин председател. Анализът по ICAN сочи, да, че това е частна организация, да, че тя работи в името на общественото благо. По... Беше подписано споразумение между правителството на САЩ и ICAN и за първи път това ясно е казано – така че има излеш, известно отваряне от страна на правителството на САЩ, но в крайна сметка резултатите трябва да го докажат. Трябва да видим как тези поети ангажименти ще се изпълняват и да се гарантира добро място на обществеността и да бъдат защитени интересите на заинтересованите страни. Това е от една страна. На второ а, място а, Имаме а, международната работна група. А, това е нещо уникално. Тръгва отдолу нагоре, участват много заинтересовани страни, обхвата може да бъде необятен и Европейският парламент от самото начало застана до нас и а, даде а, това право на комисията, създаде а, тази отчетност и осигури участието на други а, депутати от парламентите на държавите членки. Благодаря ви. Господин Тузновски, преди това не ви видях, за това сега имате възможност да се изкажете. От името на групата на СР е Искам да кажа, че този въпрос е изключително сложен. Господин Вагнер го подчерта. Обхвата наистина е огромен и можем да направим списък на всички теми, които могат да бъдат обхванати. Несъмнено подкрепаме този открит дебат. Той е полезен сам по себе си, но аз се страхувам да не би да прекалим с институционализацията на този въпрос, както господин Ван Нистелрой спомена има много малко хора, които обхващат цялата сложност на тематиката. И ако бяхме провели този дебат преди 10 години, щяхме да кажем, че интернет е един въпрос, с който трябва да се занимават научните среди, но той се развива в съвършенно различна посока, има своята самостойност. Ние трябва да обсъждаме правилата, но се страхувам да не а, въведем прекомерна институционализация. Европа, разбира се, трябва да защитава обществените интереси и гласа на Европа трябва да се чува, но не бива да се намесваме прекомерно. Може да тръгнем в погрешна посока. Така че от името на моята политическа група бих искал да дам своя принос като специалист в областта на информационните технологии в този а, огромен въпрос. Благодаря ви. Е, господин докладчик, искате ли да кажете още няколко думи? Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегите за направените коментари. Искам да кажа на госпожа Траутман, че ще предприема необходимото в Испания за да видя точно какво ще бъде направено в Мадрид, какво представителство ще има, на какво равнище. Имам указания и те казват, нека бъдем мъдри, нека бъдем предпазливи, нека внимателно да подходим към интернет. Така че това ще го отразя в своя доклад. Благодаря ви. Желая ви приятна обедна почивка и след това точно в 3 часа ще се видим отново за последното заседание.